Ние, разбира се, ще имаме предвид това в комисията. Благодаря ви, господин комисар. Уважаеми колеги, с това приключваме дебата. Има предложение за резолюция. Гласуването е утре в 11.30 сутринта. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ни ред. Устен въпрос към комисията относно дискриминационното третиране на литовски камиони на границата. Ще дам думата на автора на устния въпрос, госпожа Газине Майсна, в две минути. Yeah, благодаря, госпожо председател. Действително, това, което се случва в момента на границата между Литва и Русия, не може да бъде толерирано от нас. 650 са литовските транспортни фирми, които притежават около 13 000 камиона. Тези камиони превозват голям обем от стоки към Русия. От известно време руските митнически органи нареждат, разпореждат е, специални проверки срещу литовски камиони. това са един вид е, е, репресии. Е, съвършено необосновани. Тези проверки отиват чак до там, че се иска специален ескорт, който да придружава камионите, докато те пътуват в Русия. Това в никакъв случай не може да се търпи, защото Литва е член на Европейския съюз и по този начин се засяга целият транспорт на Европейския съюз. Русия от 2012 година е член на Световната търговска организация, приела условията и не ги изпълнява. литовските е, предприятия претърпят е, е, големи щети. 2 милиона евро на ден се оценяват тези щети. В този случай е Русия се опитва да накаже чрез санкции е, бивши свои републики. Наблюдавали сме е, това и по отношение на други държави, които са кандидатствали за членство Украина, Грузия, Молдова. Мога да прочета какво каза нашия председател господин Фърховстан. Чрез тази дискриминация руските митнически власти дискриминират Европейския съюз. Надявам се Европейския е, съюз е, да предприеме съответните действия. Питам комисията предприела ли е тя вече нещо срещу тези действия? Благодаря. Okay. Thank you very much, colleague Meissner. Благодаря, госпожо Майснер. Има въпрос с синя карта. Приемате ли? Юнгем. Dėkui, gerbiami pranešėjai, užsakytas mintis. FD фракcijos narių nuomonė Благодаря ви за споделението ните идеи. Според е, парламентарната група на ЕФД, европейските институции трябва да заемат сериозни позиции по отношение на ситуацията. Износителите на месо и мляко от Литва са реализирали щети. Съгласни ли сте всички европейски институции да говорят, че трябва да говорят с един глас, за да защитят литовците? Да, съгласна съм, трябва да подходим действително мащабно срещу тези действия. Сега има думата комисара Дехухт. Uh, Благодаря ви. Госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент, Комисията беше уведомена от литовските власти за митническите ограничения, които налага Русия на съответните пропусквателни пунктове от 12 септември 2013 година на сам. Мерки, които не са свързани с конкретни рискове. Затова се смята, че тези мерки са дискриминационни и спорни от гледна точка на правилата на СТО. Моят колега, господин Шемета, се обърна към Русия с този въпрос. Разговаря с търговския министр на Русия и също така представителя на митниците. Беше посочено, че това, което се случва от 12 септември до сега, е изключително притеснително от економическа и правна гледна точка. Ние се обърнахме към руските власти с молба ограниченията веднага да отпаднат, но до ден днешен руската страна не е дала пояснения за този засилен митнически контрол напоследък. Сега правим проверка на съответствието на руските мерки с правилата на СТО и по-конкретно член 11 от споразумението за търговия и тарифи ГАЦ. Необходимо е да се види какъв митнически контрол трябва да се окаже и от страна на Литва. Също така, да се види доколко са оправдани наложените от Русия мерки. Междувременно въпросът ще бъде включен в дневния ред на следващия съвет на СТО за търговията на стоки на 18 октомври в Женева. Ще се разгледа въпросът дали има нарушение на правилата на СТО. Освен това, темата се обсъжда на техническо ниво между Европейската комисия и руските колеги. Необходимо е да се обсъди и политическия аспект и да има бърза реакция. При ограниченията на литовските млечни продукти, комисията беше информирана. Същевременно ние сме убедени, че литовските млечни продукти са безопасни, защото Европейската система за безопасност на храните дава достатъчно гаранции. По директивата в държавите членки се извършват редовни проверки, посещения и се предприемат бързи мерки, когато даден продукт се окаже опасен. Същевременно санитарните стандарти в Русия и Европейския съюз са доста различни – в някои области се смята, че те отиват в единия случай твърде далеч и не са обосновани. Затова комисията призовава Русия да се води от принципа за пропорционалност по отношение на литовските млечни продукти. Ограниченията възоснова на санитарни мотиви би трябвало да се обосновават със съществуващия риск и също така санкцията или мярката, която се предприема, е необходимо да бъде пропорционална на предполагаемия риск. Комисията ще продължи да защитава европейския износ – и да принуждава Русия да изпълнява отговорностите, които е поела като член на СТО. Не бих се поколебал да препоръчам на съвета на комисарите решително действие в светлината на споразумението за тарифи и търговия. Благодаря ви. Сега от името на политическите групи първо ще дам думата на колегата Каспари. Frau Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, благодаря за вашия а, отговор, но аз а, смятам, че комисията много упростява нещата за себе си с този технически отговор. От години наблюдаваме как Русия прави всичко възможно, за да провали нашата политика за съседство. Днес говорим само за един от всичките примери за това, че камиони а, на Литва се подлагат на целенасочени продукти. Вчера бях, беше забранен или възпрепятстван превоза на млечни продукти, според мен Европейския съюз трябва да помисли дали да не повика на разговор посланника на Русия в Европейския съюз и чрез нашата служба за външна дейност и нашето представителство в Москва да не покажем на Русия съвсем ясно, че е, чрез тези действия се застрашават, много се застрашават търговските отношения между Европейския съюз и Русия. Искаме се днес от пленарната зала на Европейския съюз да излезе ясното послание, че а, не е нападната Литва, а цяла Европа, защото който напада една страна членка с търговски мерки, напада целия съюз. А, не мисля, че а, една от нашите малки държави, които скоро ще бъдат домакини на важна среща на върха, трябва да страдат. Не може е, един наш партньор в този случай Русия, да взима за заложник страна членка на Европейския съюз. Искаме се комисията да даде ясен отговор, искаме се да видя ясни действия от страна а, на върховния представител. А, и, мисля, че трябва да заявим, че за нас са важни добрите ни отношения с Русия, но от друга страна трябва да е ясно, че подкрепяме нашите литовски приятели. Благодаря, колега Каспари. Има въпрос с синя карта от е, колегата Майснер. Приемате ли? Кратък ще бъде моя въпрос. Е, вие засегнахте въпроса с млечните продукти. Точно така е. Русия може да взима млякото си откъдето си иска, но доколкото знам, една голяма част от износа на мляко от Литва отива за Русия. Не мислите ли, че това е особено вредно за страната членка на Европейския съюз? Уважаема а, госпожо Майснер, точно за това става дума. От една страна се нанасят щети на транспортния бранш в Литва и доколкото знам, 90% от литовските млечни продукти се изнасят за а, а, Русия. И тъй като а, не познавам друга страна от Европейския съюз, която да има проблем с литовски млечни продукти, допускам, че тези продукти са наред и смятам, че действията от руска страна са тенденциозни. Госпожа Блинкеви, чуте, те има думата. поня пане е, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, аз съм е, признателна за позицията на комисията относно дискриминационните мерки срещу Литва. Ние сме подложени на натиск от известно време и настоявам да предприемите всички необходими мерки, тъй като до сега те се оказаха недостатъчни. Превозвачите от Литва е, имат огромни, е, търпят огромни щети и проблемите с млечните продукти ще засегне много производители, може да доведе до увеличаване на цените на млечните продукти, което ще засегне всички европейски граждани. И това става по време, когато Литва е председател на Европейския съюз и когато се подготвя среща на върха в, Ли... в Вилнюс. Ние трябва да предприеме мерки срещу тези дискриминационни мерки на Русия. Искам да, да призова комисията и комисия да призова да се сложи край на тези дискриминационни политики и да не се допуска подобен натиск да бъде оказван върху други държави в бъдеще. Искам да се обърна към вас, заместник министъра на Литва, участва в това заседание. Би било добре да чуем неговото мнение Госпожо председател, можем ли да намерим една минута, за да се изкаже? Да, ако... Той желая да вземе думата, разбира се. Имате ли такова желание? Да, да. Веднага ли? Госпожо председател, господин комисар. Мисля, че аз не следвам процедурата в тази зала, защото ще говоря от името на Литва, на собствената си страна и ви благодаря, че ми давате тази възможност. Благодаря и за дискусията, която се води в момента. Надявам се, че тя ще доведе до конкретни действия, нещо за което ви благодарим предварително. Нека се спра на някои въпроси, които притесняват не само Литва, те би трябвало да притеснят и Европейския съюз. Предизвикателството е отправено към всички нас, а и към международната система за търговия, според мен. Мисля, че се успорват правилата на СТО. Знаете, че Руската федерация без никакво предупреждение, както е обичайната практика, наложи много мащабни ограничения на литовските превозвачи и тук са засегнати не само превозвачите, но и конкретни стоки, продукти, които влизат в Руската федерация, като те не се произвеждат в Литва. В Литва единствено ги товарим на камионите. Защо тогава се налагат ограничения и на тези продукти. Очевидно е, че практиката противоречи на всякакви правила и всякакви норми за добър съвместен живот. Русия, освен това, започна и една мащабна кампания срещу Литва и литовските млечни продукти. Никой не знае каква ще е следващата стъпка. Ние самите не знаем какво би се случило, ако не реагираме. Тази ситуация не бива да се допуска, защото ми се струва, че предизвикателството, както казах, засяга не само Литва, а целия Европейски съюз. И в това отношение високо оценяваме усилията на европейските институции. Именно в този момент солидарността с Литва е минималното, което Европейския съюз може да направи като подкрепа. Благодаря ви за реакцията, благодаря ви за солидарността. Много ви благодаря. Чухме заместник министра по европейските въпроси на Литва, който взе думата от името на Литва. А сега ще дам думата на колегата Зиле. Госпожо председател, господин комисар, в края на 90-те бях министър Литовският износ за Русия тогава беше спрян. Знаем, че Естония също пострада от проблеми с един а, паметник. Сега а, Русия се присъедини към Световната търговска организация и въпреки всичко продължава дискриминацията в енергийния и транспортния сектор. Всички тук в залата знаем защо Русия предприема действия срещу Литва. Защото а, гледа на Литва като своя собствена територия а, и действа на принципа раздели и владей, разчитайки, че Европейския съюз няма да защити една единствена държава. Литва е държава, която в момента председателства съвета. Какво ще каже света, ако Европейския съюз не защити страната, която има председателството в момента? Благодаря, колега Циле. и Има синя карта от колегата Лайтфрик. Приемате ли? Благодаря, госпожо председател. Господин Циле, имам следния въпрос. Вашата политическа група обикновено е много критично настроена към случаите, когато Европейския е, съюз реши да предприеме организирани действия. Сте против европейската интеграция. А сега вашата позиция е точно обратната. Бихте ли могли да упражните малко натиски, да промените мнението на вашите колеги в посоката, в която се изказахте преди малко? Бих искал да кажа, че групата ЕКАРЕ е за един европейски пазар. Ние сме за тези принципи. Знаем, че трябва и може да се развие един европейски пазар. Случая е удар срещу единния пазар и аз не виждам противоречие с нашата позиция. Нашата позиция винаги е била е, такава, е, без значение какво смятаме за федеративното развитие на Европейския съюз. Е, преминаваме сега към индивидуалните оратори. Колегата Андрикиена има думата. Благодаря, господин комисар, колеги. Сега обсъждаме сериозни нарушения от страна на Русия. Те са неоправдани. Те са насочени срещу Литва, която е, е пълноправен член на вътрешния пазар. Русия стана член на СТО миналата година, но не спазва поетите ангажименти а, по време на присъединяването се към организацията. От 11 септември митническите а, власти в а, Русия проявяват а, дискриминационни действия срещу Литва. Има коментари в медиите от руска страна, че Литва трябва да се вразуми, иначе чака нерадостно бъдеще. Ние получаваме заплахи че ще се наложи ембарко от Русия върху млечните продукти, както и върху местните продукти и рибните продукти. Господин комисар, благодаря ви за вашето изказване, но за съжаление натискът от страна на Русия не намалява. Затова и нашата реакция трябва да бъде също а, твърда. Европейската комисия трябва да се обърне към СТО, за да може да се застъпи и да настоява Русия да спазва правилата на СТО. Ние трябва да из... помислим и за мерки от наша страна, като списък Магницки. Подобно отношение към една държава членка не може да бъде толерирано. Господин Ручек има думата. Уважаеми господин председател, господин комисар, преди две години говорихме за дискриминационните мерки, наложени от Русия срещу нашия източен съсед. Днес говорим за мерките, които Руската федерация налага срещу друга държава членка, която по-настоящем е и председател на съвета на Европейския съюз. Това е неприемливо. Като социал-демократ аз не мога да приема такава практика. Не искаме търговски войни, не искаме бариери, напротив. Бихме искали европейския континент да работи в дух на сътрудничество и да съществуваме в едно економическо пространство, заедно с Русия като наш стратегически партньор. Не мога да приема това поведение и заставам категорично зад нашите литовски колеги. Изразявам своята солидарност и съм напълно съгласен. Това е посегателство не само срещу Литва, а и целия Европейски съюз. Бих призовал господин комисаря да мобилизира всички средства, с които разполага и в рамките на СТО, и в други области, за да се справи с проблема. Това трябва да се направи изключително бързо, защото производителите и селските стопани в Литва са засегнати. Благодаря. Благодаря ви, колега Ролчек. Господин Лансбърг. президент, колеги. Госпожо председател, колеги, всички трябва да чувстваме удовлетворени от това, че нашия съюз, съюз става все по-истински и консолидиран Политиката за съседство е сред важните политики. Съседство, съседството а, съседите ни обаче понякога демонстрират враждебност, като например Русия днес. Русия се държи като колонизатор и не може да допусне, че една от бившите колонии е по-обвързана с Европейския съюз, а не с Русия. Имам предвид Литва. Това е акт на отмъщение срещу нашата економика и представя и предизвиква Съюза да й отговори. Мисля, че тук става дума не за литовските камиони на руската граница, става дума за европейски камиони на руската граница. Загубите в размер на милиони, които губи Литва, са загуби за Европейския съюз. Е, литовските комп... фирми са европейски фирми. Както обикновено, Кремл разчита на това, че ударите срещу една страна членка няма да получат отговори, че нашия съюз ще бъде разединен. Те не очакват консолидиран а, отговор. Благодаря. Благодаря, колега Ландсбергис. Господин Лайхтфрид има думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че от финансовата криза насам би трябвало да е в сила един принцип в света а именно, че този, който напада една страна от Европейския съюз, напада е, целия съюз. Независимо дали става дума за Гърция, нападната от е, спекуланти или за Литва, нападната от бивша суперсила, принципът трябва да бъде един и същи да е в сила. И е, от този принцип трябва да последват мерки, такива каквито бяха взети при финансовата криза. Аз не съм сигурен е, обаче дали дали такива политически мерки трябва да получат отговор чрез търговски мерки. Този, който си играе игрички с нас, независимо от това дали става дума за Русия или не, ние трябва да отговорим със същото и да видим какво ще стане. Господин комисар, а, имате чудесна репутация в а, Китай. Може би трябва да се постараете вашата репутация да стане такава и в Русия. Благодаря, колега Лайтфред. Е, сега преминаваме към спонтанните изказвания. Е, госпожа Муркинайте има думата. Благодаря. Господин комисар, искам да благодаря на всички колеги, които изразиха тревога за положението с Литва от месеци. в, срещу Литва се предприемат такива мерки. Има а, трудности с а, а, млечните продукти, с средните продукти. А, има подобен натиск срещу други съседи на а, Русия. Нека да се спомним с а, тръбопровода а, Дружба в Литва. Той беше спрян а, от известно време. Тези мерки са в разрез с е, принципа на недискриминация и пропорционалност. Въпреки, че Русия е член на СТО, трябва да сме бдителни и да не търсим само прагматичност в отношенията ни. Поведението на Русия напоследък е, ни кара да се съмняваме дали тя може да изпълни поетите ангажименти. Утре искаме да ви помолим да участвате в е, една наша акция и да опитате литовското сирене. Следващия оратор. Господин председател, господин комисар, аз искам да благодаря на всички, които изразиха своята солидарност с Литва. Трябва ни солидарност по отношение на този проблем. Господин комисар, вие казахте, че Русия е въвела санитарни стандарти, които не са оправдани от научна гледна точка. Следователно, Русия отдавна е замисляла такива економически санкции срещу други държави. Нека ви напомня, че коледа наближава, а на руско-литовската граница има дълги опашки от камиони. Господин комисар, необходимо е да обсъждаме политиките, които опазват стратегическите економически интереси на нашите държави. Благодаря, господин Донски. Благодаря. Имам, няма съмнение, че това, което се случва, са ответни мерки Русия наказва Литва за нейната европейска политика и се опитва да види докъде може да се стигне. Това е втора подобна атака срещу Литва. Сега, поради историческите обстоятелства, обаче Литва е различна страна. Тя е член на Европейския съюз и ние се обръщаме към целия Европейския съюз да ни подкрепи, защото това е нападение срещу Европейския съюз. Аз високо ценя бележките, които бяха отправени във връзка с солидарността. Това е шантаж. Предприемат се и други агресивни а, мерки. Преди срещата на върха в Вилнюс и други важни събития трябва да сме много предпазливи и да не допуснем подобно нещо да се случи отново. Благодаря. Господин Кан. Това е неприемлива форма на насилие, не само срещу страната членка, но срещу страната, която председателства е, съвета. Това е акт срещу целия Европейски съюз. Е, този спор не може да се разглежда като двустранен търговски спор. Е, това, което се случи, не се е случило случайно. Беше е, упражнено брутално търговско насилие и срещу Украина и Молдова. Комисията е задължена да се ръководи от резолюцията на Европейския парламент документ от преди две е, седмици във връзка с подобни действия на Русия. Комисията е необходимо да предприеме действие. Е, Кремъл е, е доказал, че е способен на враждебни действия срещу Европейския съюз, воден от империалистически амбиции. Важно е да дадем израз на нашата солидарност и да защитим нашата страна членка, за да дадем кораж и на тези държави, които искат да станат е, член на е, интегрирана Европа. Звучи увага на факт, че та дискусия наша благодаря. Искам да насоча вниманието ви към факта, е, че говорим за дискриминационни практики на Русия срещу търговски транспортни фирми от Литва. Тези практики от страна на Русия обаче се повтарят непрекъснато и те засягат не само Балтийските републики. Подобни наказателни мерки се предприемат и срещу транспортни фирми и производители от Полша. Това са мерки насочени срещу млечни продукти а, и местни продукти от съответните държави. Европейския съюз би трябвало да подкрепи държавите, срещу които се прилагат тези мерки. Трябва да говорим с един глас, защото в Европейския съюз няма по-важни и по-малко важни страна. Благодаря. Колегата Паскал. Дякую за слово, важена пани председател, важени благодаря ви, че ми давате думата, господин председател, господин комисар. Затягането на контрола е голям проблем в този случай, тъй като продуктите, които Литва внася в Русия, всъщност идват от други страни. И така мярката засяга много повече държави от Европейския съюз. Смятам, че коректните търговски отношения наистина са в интерес както на ЕС, така и на Русия. Необходимо е да се сложи край на тези едностранни практики на Русия. Необходимо е да се мобилизира дипломацията, защото в противен случай може да се стигне до ескалация на проблема и това ще засегне нашите економики. Ще кажа на господин комисаря, че не бива да се колебае. Трябва да се говори категорично с руските партньори. Благодаря ви и сега господин комисар Дегух. Uh, Благодаря, госпожо председател. Колеги, няма съмнение, че тези мерки са политически мотивирани и най-вероятно, че са свързани с безпокойство от страна на Русия, свързани с политиката на Европейския съюз за източно партньорство. Слушайки разискванията, аз виждам, че и вие нямате съмнение в това отношение. Не защото е политически мотивирано това действие, не трябва да се подготвяме добре преди да се обърнем към СТО. По-настоящем ние анализираме мерките и дали са съвместими с СТО. Няма смисъл да се обръщаме към СТО без да се извърши нужния анализ на базата на факти и статистически данни. На 18 октомври ще се проведе съвет, заседание на съвета на СТО. И преди това ние ще проведем на техническо ниво обсъждания. Знаем с кого да разговаряме. Зная като юрист, че при да се обърнете към съда, трябва да се подготвите добре досието, трябва да разполагате с нужните документи. От а, делата, които завеждаме в СТО, мога да направя извода, че за сега не сме губили, защото се подготвяме преди това много, много добре. Можем да реагираме и политически на подобни мерки. Господин Каспари спомена възможността да се извика руския посланник. Мога да го направя в едните дни. Това не е проблем. И трябва ясно да заявим пред руската страна, така както мнозина от вас заявиха тук, че когато предприемате подобни действия срещу една държава членка, това означава, че засягате целия Европейски съюз. Аз нямам магическо решение, което да реши проблема от днес за утре. Аз изготвих списък на всички проблеми, които сме имали с Русия от 20 март 2012 година Имаше тогава забрана за внос на живи животни от всички държави от Европейския съюз във връзка с вируса Шмоленберг. И мерки бяха предприяти не само срещу Литва, но няколко държави членки на Европейския съюз. Затова не става дума за нещо съвършено ново. Искам да ви уверя, че ще предприемем необходимите мерки, но моля за разбиране, че това трябва да стане на базата на доказателства. Те трябва да бъдат събрани. Трябва да попитаме а, какво иска руската страна, защо го правят а, и на базата на събраните материали ще вземем в скоро време нужното решение. Благодаря ви. Приключваме разискванията по този въпрос. И продължаваме с доклада на Малкъм Харбър, плавателни съдове за отдих и плавателни съдове